да дадем съвети и на госпожа Тимошенко, която е в опозиция в момента. Благодаря, господин Свобода. Господин Мигалски има думата за минута и половина.